Pan Przewodniczący! Председателят. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Дами и господа, уважаеми колеги. Ще започнем работа след минутка. Моля, заемете местата си. Откривам а, заседанието, откривам наново сесията, а, която продължаваме от 11 ноември. Протоколът е раздаден, има ли забележки? Не виждам забележки. Протоколът е прият. Искам да ви уведомя за следното. С удовлетворение приемаме новината за освобождаване от домашен арест на доктор Анг Сан Су Чи, е, водачка на опозицията в Бирма. Анг Сан Су Чи, една от първите лауреати на наградата Сахаров от 1988 година насам. За, се, за жалост, тя не можа да получи наградата лично. Искам да ви уведомя, че вече написах на Ансан Сучи да даде покане в Европейският парламент на една от нашите пленарни сесии. На 25 ноември отбелязваме Денят на ООН за борба срещу насилието срещу жените, обявен за първи път преди 11 години. Всяка година в целия свят много жени са жертва на насилие, изнасилване и а, домашно насилие. В различни части на света продължава а, генеталната мутилация. А, този варварски а, ритуал продължава и ние трябва да изразим нашето отвращение – Трябва да прочертая, че в течение на много години Европейският парламент призовава за прекратяването на физическото и психологическо насилие срещу жените. Испанските власти ме информираха, че господин Рамон Хуареги Атондо ще бъде замесен от госпожа Мария Перес от 16 ноември тази година. Искам да кажа добре дошла на новата колежка. Искам да ви напомня, че съгласно а, алинея 3, параграф 2 от правилника, новия член а, ще а, изпълнява в пълна мяра своите права, независимо от това, че не са останем, не е проверен мандатът ти и евентуално не е взето решение по някакви възражения, стига тя да е попълнила съответната декларация, че няма, не изпълнява функции, които не са несъвместими с работата на депутат в Европейският парламент. Искам да ви уведомя, че господин Клаудио на Танасески се е присъединил към групата на прогресивният алианс на социалисти и демократи от 15 ноември 2010 година. Искам също така да ви уведомя, че господин Пино Арлаки също се е присъединил към групата на Прогресивният съюз на социалисти и демократи в Европейският парламент от 18 ноември 2010 година подписване на законодателни актове, прияти по обикновената законодателна процедура. Искам да ви уведомя, че заедно с председателя на съвета в среда ще подпиша 14 законодателни акта, прияти по обикновената законодателна процедура, съгласно член 74 от правилника на парламента. Текстовете на съответните законодателни актове са на ваше разположение. Може да проверите всеки момент, когато пожелаете, какво се подписва. Сега промени в дневния ред. Дневният ред беше прият на 18 ноември, съгласно а, член 137 и окончателният вариант а, сега вече е раздаден. Сега, през понеделник, политическите групи предлагат дебатът по докладът на господин Берлингуер за аспектите на гражданско, търговско, семейно и частно международно право, отнасящи се до прилагането на Стокхолмската програма, да бъде свален от дневния ред. Докладът ще бъде гласуван направо утре във вторник, без да бъде дискутиран. С други думи, докладът остава на, в дневният ред. Утре ще бъде гласувано по него, няма да има обаче дебати. Политическите групи, всички заедно, предлагат тази промяна в дневният ред. Промяната в дневния ред е приета. За вторник не се предлагат никакви промени в дневния ред. Господин Шулц, имате думата. Уважаеми господин председател, в вторник дневния ред съдържа 6 доклада на колегата Матера относно използването на средства от Глобализационния фонд за Нидерландия. Аз взех думата,